тази точка от дневния ред. Следващата точка от дневния ни ред отново изисква да дам думата на представителите на Върховния представител за външната политика. Става дума за израелската политика по отношение на селищата. И така отново давам думата на съвета госпожо Маркулис. Заповядайте. Господин председател, уважаеми дами и господа, както вече знаете, в понеделник съветът по външни работи излезе с заключения за мирния процес в Близкия изток. Никой вече не може да се съмнява за позицията на Европейския съюз по този важен въпрос – всичко това става ясно и в заключенията на съвета тази седмица и от декларацията, издадена от името на Европейския съюз на 29 ноември. Подновяването на преките израело-палестински преговори без каквито да било забавения, без предварителни условия, това е което иска Европейския съюз. Това би изисквало смели стъпки и конкретни стъпки и от двете страни. И сега повече от всякога са необходими преки преговори и то по същество, за да се постигне едно дълготрайно разрешаване на израело-палестинския конфликт, което да задоволява и двете страни. Много е важно да се очертаят основните параметри. Само така ще се постигне успех. Европейския съюз е готов да работи с Съединените щати и други международни партньори, включително и в рамките на квартета, за постигане на общата цел, а именно постигане на съществен напредък по установяването на мира през 2013 година. Европейския съюз също ще работи и с всички останали, които са готови да се присъединят към тази кауза. Арабската мирна инициатива, в тази връзка дава регионална подкрепа за едно всеобхватно израело-палестинско мирно споразумение. Всички участващи страни трябва да избягват актове, които подкопават тези усилия. От декларацията от Венеция от, 2000, от 1980 година Европейският съюз твърдо заявява, че заселването е нелегално, по международното право и представлява пречка пред установяването на мира. Затова никой няма да се изненада от това, че в понеделник Европейския съюз изрази своето, своята огромна изненада и неразбиране и силна опозиция спрямо плановете на Израел, обявени на Общото събрание на ОНЕ на 29 ноември да разширят а, а, селищата в Западния бряг и по-конкретно зоната е едно. Е, е много важно да се има предвид, че по този начин може да се постави под заплаха възможността за създаването на една жизнеспособна палестинска държава и на това Иерусалим да е бъдеща столица и на двете държави. Европейския съюз заяви, че внимателно ще следи ситуацията и ще действа съответно. И така, никога до сега Европейския съюз не е заявявал позицията си толкова ясно, колкото го направи в понеделник. Приложението на подобни планове не само, че ще се отрази на перспективите пред палестинската държава, то ще се отрази и на отношенията Европейски съюз и Израел. В същия дух Европейския съюз изрази своите ангажименти за гарантиране във връзка с международното право на това, че всички споразумения между Израел и Европейския съюз ясно и отчетливо трябва да, защ... за... да включват в текстовете си фактът, че са неприложими на територии, окупирани от Израел след 1967 година. Европейския съюз потвърди отново своя ангажимент да настоява за пълно и ефективно приложение на действащото европейско законодателство и на двустранните споразумения, свързани с продукти, произвеждани в поселенията. Европейския съюз също така призова Израел да избягва каквито и да било стъпки, които могат да подкопаят финансовото положение на палестинските власти. Е, изисква се спазване, съгласно Парижкия протокол, на всички мерки в данъчната и митническата област и то пълно, навременно, предвидимо и прозрачно. И накрая Европейския съюз призова палестинските власти конструктивно да ползват своята нова позиция на наблюдател, предоставена им в рамките на ООН и да не предприемат стъпки, които да задълбочат липсата на доверие и да отдалечат постигането на решение. Уважаеми дами и господа депутати, едва преди три седмици а, говорихме за последните враждебни действия между Газа и Израел, които приключиха с примирие по-късно същата вечер. В понеделник а, имахме пълната възможност да реагираме в рамките на съвета по външни работи. Примирието продължава да действа и е много важно всички негови елементи да продължат да се прилагат. Европейският съюз ще продължава да се боли, бори за облегчаването на социалното и економическо развитие в ивицата Газа. И въпросът за контрабандата на оръжия в ивицата Газа трябва да бъде взет предвид. Председателят изглежда има проблем с превода. Не всички колеги чуват превод. What is your language? Кой канал слушате? Френски е ли? It works now, as I am informed, so excuse me, madam, but please continue. Ça a été coupé pendant un long... Извинете, госпожа председател. От може би минути не чуваме нищо и всъщност пропуснахме цялата част на, последно, на изказването. Пълното признаване на легитимните потребности на Израел в областта на сигурността Европейския съюз повтаря своя призив за незабавно и дългосрочно отваряне на пропускателните пунктове, за да могат да пресичат и хуманитарна помощ, и е, търговски продукти от и към ивицата Газа. Изразихме своята готовност да използваме инструментите, които са на наше разположение, за да подкрепяме усилията и на двете страни, включително и възможната евентуална реактивация на Европейската мисия за помощ по отношение на границите в Рафа. Европейския съюз за пореден път повтори на своят ангажимент за постигане на сигурност в Израел, включително и във връзка с основните заплахи в региона. Европейския съюз никога няма да се откаже да се противопоставя на онези, които прегръщат и насърчават тероризма и насилието. Европейският съюз нееднократно повтаря призива си за помирение в рамките на Палестина между президента Махмуд Абас, а, под ръководството на президента Махмуд Абас във връзка с принципите, очертани от него през май 2011 година. Нещо, което е много важно за единството на бъдещата палестинска държава. Подобно помирение е помирение, което ще има пряко отражение върху положението в Газа която няма как а, да се справя добре, ако продължи да остава политически и економически отделена от Западния бряг. Благодаря ви за вниманието. Очаквам резолюцията на Европейския парламент утре. Благодаря. Господин Галер има думата от името на НП. Минута и половина. Много благодаря, господин председател. Наистина трябва да признаем, че конфликтът в Близкия изток обхваща две страни и ние защитаваме разрешение в полза на две държави. Решението трябва да обслужва не само заинтересованите лица, а и нас самите и Европейският съюз. За това не трябва само да се задоволяваме с гръмки декларации, а трябва ясно да изразим, че сме против изстрелването на ракети от ивицата Газа към Израел или пък против декларациите на един от ръководителите на Хамас против Израел. За мен самият е изключително неприятно да осъзнавам, че от своя страна пък израелското правителство не признава своите ангажименти и поети на международно равнище. Признава ги само на хартия, тъй като построяването на нови заселнически лагери е свидетелство за това. Затова изискваме тяхното прекратяването на тяхното правит... строителство. Благодаря и на председателството за яснотата по въпроса за удържаните данъчни постъпления на палестинците. Ние от своя страна трябва ясно да заявим какво възнамеряваме да правим, ако която и да е било от двете страни наруши поетите ангажименти. Какво би станало, например, ако една единствена държава от Европейския съюз би гласувала против не беше това случая. Никой от държавите членки на Евросъюза не гласува против признаването на Палестина, т.е. останахме верни на идеите си. В заселническия лагер Ариел, например, има университет, който обаче не може да бъде финансиран в рамките на Израело-европейското сътрудничество. Дано Израел да осъзнае този факт. Благодаря. Благодаря, господин Галер. Искате ли да отговорите на синя карта? Uh, Господин Мърфи, заповядайте за синя карта. Благодаря. Мога ли да запитам дали той гласува за повишаването на споразумението от търговско в съобхватно няколко месеца преди благодаря. Според мен това не бе промяна, качествена промяна на споразумението и за това гласувах за. Освен това смятам, че тук не сме изпълнителна власт, затова се обръщам към комисията, към съвета и към държавите членки с искане да предприемат конкретни мерки, конкретни искания по адрес на Палестина и Израел. И ако това не се получи, то тогава ще бъде наш ред настоящето правителство, за съжаление, не вижда в правилната светлина бъдещето на собствената си страна. И за това всъщност съм толкова сурова в изказването си, но го поддържам. Благодаря. Благодаря. От името на социалисти и демократи, госпожа Гомес. Онова, което се върши е, в Израел и е, в селищата на западния бряг е, противоречи на международното право. Но поступилото наскоро съобщение за намерението на израелската страна да изгради още 3000 селища на западния бряг е провокация, отправена към палестинската автономия и е поражение за самия Израел. Израел, който говори за мир. Единствения начин да гарантира сигурността си е, за Израел е да сътрудничи с е, палестинските власти. Ако Израел действа в рамките на ОНЕ и в сътрудничество с палестинската администрация, то това предполага сътрудничество и с Европейския съюз. Друга израелска провокация е въведения данъчен режим върху е, постъпващите в западния бряг стоки. В крайна краща Израел трябва да разбере, че Хамас е политически е, факт, е, който просто няма да си отиде. И а, провокационните изказвания напоследък едва ли са от полза за когото и да било. Благодаря. От името на либералите и демократите, госпожа Нейц. Господин председател, благодаря, госпожо министър, е, е, госпожо комисар, колеги. Подготвяйки различните редакции на днешната резолюция, все още не знаехме какви ще бъдат заключенията на съвета от понеделник. И все пак, е, съпоставяйки дори първоначалните текстове на единия и на другия документ, не можем да, да не забележим сериозна успоредица на, на нашите подходи. Разбира се, ние се отнасяме с прискърбие към обявените от израелското правителство намерения за още 3000 жилища и, и по-нататъчно заселване на района. което фактически е, свежда до минимум шансовете за създаване на палестинска държава на, на, на тази територия. Е, въведените данъци е, по-нататък и, и това ден след гласуването в Генералната асамблея на ОНЕ. И с тези свои изявления, струва ни се, израелското правителство подронва легитимността на министър-председателя на палестинската автономия Махмут Абас. И това е, би имало е, е, ефекта на бумеранг срещу Израел, защото отслабвайки Махмут Абас, Израел фактически засилва позициите на Хамас. ние приветстваме, аз, аз приветствам, както вече казах, заключенията на съвета на министрите, и съм убедена, че върховният представител на Европейския съюз и нейния екип са изиграли важна, макар и не особено видима на пръв поглед роля. Също така трябва да подчертаем, че заключенията на съвета са приети единодушно с гласа на 27-те държави членки. И израелското правителство трябва внимателно да прецени е, този е, факт. Както и гласуването в Генералната асамблея на ОНЕ. Както каза колегата Галер, е, значимо е, че само една от държавите членки на Европейския съюз се присъедини към Израел, така да се каже. А останалите или подкрепиха палестинската страна, или се въздържаха. Ако продължава с това си поведение, израелското правителство може да се окаже в пълна международна изолация и толкова по-зле, защото така биха се осуетили усилията за търсене на траен мир. Благодаря. А сега от името на групата на зелените, за минута и половина дам думата на госпожа Брантнер. Благодаря. Добре. Дошла, госпожо министър. Съобщението за планове да се разширят европейс... Е, израелските селища са е, неприемливо и намеренията му са ясни. какво се случи вчера сутринта? Израелската армия атакува офисите на три палестински организации. Съюза на жените, мрежата на палестинските неправителствени организации, както и други палестински неправителствени организации. Много от тези организации са подкрепени от Европейския съюз и смятам, че е, тук е, е ясно, че а, е, това застрашава и мира в региона и е насочено срещу а, нормите на международното право. През юли на последното последния съвет за асоцииране бе, бяха очертани 60 дейности, по които може да се сътрудничи Европейския съюз с Израел, но предлагам всички тези мерки да бъдат замразени, докато Израел не, спази, не започне действително да спазва международните си споразумения. Също така призовавам върховния представител да обмисли оттеглянето на ръководителя на делегацията на Европейския съюз в Телавив, за да може ясно да покаже на своите колеги там, че Европейския съюз е готов да последва думите си с дела. Същото трябва да въжи и за продуктите, произведени в поселенията. И тук става дума не за мерки срещу гражданите на Израел, а срещу политиката на настоящото правителство. Благодаря. А сега от името на групата на европейските консерватори и реформисти дам думата на господин Танък. Да, благодаря. Наистина палестинците се вълнуват и са ентусиазирани от неодавнашното си признаване като наблюдател в ООН, но това на свой ред пък дразни от срещната страна. Така или иначе обаче отговорът, ответът на Израел даде обратен резултат, особено с, с построяването на нови заселнически лагери, които са пръд в колелата на разрешаването по посока на две държави и не помага на израелската кауза. Напоследък обсъждаме много въпроса за координо, коридора на ООН. Нямаме резултати за това как напредва или пък как се разходват палестинските бюджетни средства за пред... заплащане на услуги, предоставени от израелски компании. Така че се обръщаме към палестинската автономна власт и към израелското правителство с искане да се върнат на масата на преговорите в търсене на решение за две държави. Благодаря. И сега от името на Европа на свободата и демокрацията, господин Повере, една минута. Благодаря, господин председател. Помня, че споразумението от Осло всички спорни въпроси, особено въпросите за заселването на западния бряг, бяха договорени между страните. И въпросът за, за селищата не е единствената е, причина за конфликта. Е, нека не забравяме, че е, конфликтът започна с нападение срещу Израел преди 50 години тъкмо в тази част от Близкия изток, когато въобще нямаше еврейски селища там. Сега, макар и повечето страни, повечето палестинци да признават правото на Израел да съществува. Знаем, че Хамас не признава това право и това е, е, е основна пречка пред умиротворяването на района. Аз мисля, че ние трябва да получим повече е, информация, да сме по-осведомени за историческите и международно-правните корени на израело-палестинския конфликт. Благодаря. А сега от името на Европейската обединена, обединена левица и Северната зелена левица, госпожа, господин Юряк. Благодаря, благодаря. Госпожа министър, Махмут Абас и палестинската автономия се ползват с инструментите на международната дипломация, докато израелското правителство за пореден път прибягва до силата и до откровеното нарушаване на международното право. Нашите институции, парламентът, съветът и Европейската комисия не могат повече да търпят това една държава, с която сме в споразумение за асоцииране, именно израелската страна, е едностранно е, да е, приема ответни мерки срещу сериозното мнозинство е, в Генералната асамблея на ООН за признаване на статут на наблюдател на палестинската автономия. Европейският парламент трябва да се превърне в фактор за прилагането на международното право и да се противопостави на опитите на Израел да си присвои данъчни приходи от палестинската автономия и да иземва палестинска земя. Става въпрос за колонизация на така наречената зона Е1, изток, изток 1. Фактически това означава да се върви срещу вота на Генералната асамблея на ООН. А ние трябва да заявим, че ако че западния бряг, Ерусалим и ивицата Газа са палестинската държава и толкова по виновна е израелската държава, че подписала се под Женевската конвенция от 1951 година, чието 49-ти член забранява заселването на ново население на територия, която е завзета след конфликт, върши онова, което върши. Цитирам. Окупационната сила не може да пристъпи към прехвърляне на част от гражданското си население – на територията, която е окупирала. Израел е подписал този текст. И ние трябва да принудим Израел да се съобразява с този свой ангажимент. Именно така ние от Северната левица и от Зелената левица подкрепяме проекто резолюцията с оглед върховенството на правото и на закона над правото на силния. Благодаря. Благодаря много. А сега преминаваме към изказващите се в лично качество депутати. Първо отдавам думата на Ханс Герт Петеринг. Благодаря много, уважаеми господин председател. Госпожо министър, господин комисар, уважаеми колеги, мирът в Близкия изток е стратегически важен за Европа и за целия свят и той трябва да бъде приоритет за нас. Много важно е да се постигне мирен живот в Близкия изток. Федерална република Германия нееднократно е заявявала, че Израел има право да живее в мир и аз повтарям тези думи. Нееднократно Хамас заявява, че няма да признае израелската държава Същевременно Израел също не е готов да живее в мир. С съобщението за готовността да се изградят нови 3000 жилища в израелските поселения съвсем не е признак за това. Палестина е призната за наблюдател в рамките на ОНЕ това признание променя а, възможността на Израел да се позовава на нейната непризнатост. По тази причина а, е очевидно, че засалническата политика не може да бъде продължавана. Ние сме приятели на Израел и трябва да се държим като такива, да бъдем истински приятели, не просто да подкрепяме безрезервно, а да даваме и конструктивна критика. Нашите общи приятелски интереси не трябва да позволят да се стигне до провал на решението в рамките на две държави. Нееднократно и двете страни са заявявали, че те искат да се постигне мир. И така ролята на президента Абас трябва да бъде призната и това е заявено в декларацията. Има проблеми с Хамас, но е необходимо да се стигне до решение в рамките на две държави. Затова призваваме Израел и палестинските власти да направят всичко възможно, за да се договори такова решение. Трябва да се запази достоинството на хората и в Египет, в Израел, и в Палестина. Мирът може да бъде постигнат. Не случайно Европейският съюз получи Нобелова награда за мир. И трябва да подкрепим всички усилия за това. Благодаря, госпожа Костел, минута и половина. Благодаря. Миналия месец, когато обсъждахме положението в Газа, всички се почувствахме облегчени при новината за прекратяване на огъня и огъня. Изразихме подкрепата си на желанието на Палестина да бъде призната като държава наблюдател в ООН. И в резултат на това отново да се подновят мирните преговори. Така ли иначе обаче израелската страна и нейните действия на западния бряг на река Йордан поставя пречки, непреодолими пречки пред постигането на мира. Нещо, което се ползва с отрицателно мнение от страна на световното обществено мнение. Слагането на ръка върху митническите сборове и данъците на палестинската страна има същият резултат. Какво ясното за момента е, че трябва с всички средства да забраним по-нататъчното строителство на нови заселнически лагери. Затова подновяването на преговорите без каквито и да било предварителни условия е изключително важно. Затова се обръщам към съвета с молба за решителни стъпки и към комисията с искане за решителни действия, за да се приложи международното право. В противен случай отново ще излезем с резолюция, която не би, няма да има никакъв ефект. Силните думи трябва да бъдат подкрепени с силни дела. Благодаря. Има за синя карта към вас, госпожо Костело, казва председателя госпожо Синклер. Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председател. Поздравявам колегата за изказването и много, много смислено, значимо, но тя говори за мирния процес. Е, е, не би ли се съгласила с мен, ако кажем, че едно от основните препятствия пред мира в Близкия изток е отказа на Хамас да признае държавата Израел? И колегата въобще не спомена този проблем. Според мен това е първата стъпка към мира и решението с две държави в региона. Така че аз приказвам колегата да призове Хамас да признае израелската държава. Uh, Благодаря. Благодаря на колегата Синклер за въпроса. Наистина, аз винаги съм подкрепила европейската позиция за това, че и палестинците имат право на своя държава, но и израелците имат своето право да живеят в зачитани от палестинците граници в мир и благоденствие. Разбира се, и палестинското помирение и подновяването на преговорите са важни условия за постигането на мир в региона. Благодаря. Госпожа er Благодаря, господин председател. Трябва да се обърнем днес с решително изискване към съвета за действие. Миналия понеделник излязохме с декларация, в която пише, че ще предприемем мерки пишем непрекъснато все по-смели и смели декларации, нищо обаче не се получава в резултат. Израелското правителство си затваря очите пред нашите думи. Европейските министри в момента се държат като защитници на Холокоста, по повод на Израел и по мнение на Израел. Това е леко, меко казано прекалено. Това е обида срещу самата идея за Холокоста. Този път вече трябва да се заемем на сериозно с нещата. Всички наши приятели в държавата Израел се обръщат към нас с молба да предприеме нещо. Много от гражданите на Израел знаят, че сега е момента за действие. След няколко месеца всичко ще е загубено. Благодаря. Господин Ван Орден има думата. Благодаря, господин председател. Наскорошното изявление на, на Израел, разбира се, е достойно за съжаление, но, но не и напълно неочаквано, предвид едностранното действие на Генералната асамблея на ООН за признаване фактически на държавен статут на палестинската администрация в разрез с споразумението от Осло. Аз съм сигурен, мнозина от нас изразявали сериозната си загриженост и огорчение е, пред израелската страна, предвид нейните действия. Ние добре знаем, че е, сигурността в региона и предстоящите избори е, следващата година предполагат действия и думи, които при по-спокойни времена биха били немислими но аз съм по-скоро загрижен за друго. За това, че изявленията на Израел отклоняват вниманието от реалните проблеми в региона. Газа като средище на, на тероризма, разцеплението на, на, администрацията, тъй като Махмуд Абас по-настоящен фактически няма власт в, на, на ивицата Газа, отсъствието на палестинската страна, специално на Хамас от преговорите – е, и съответно сближаването между Хамас и Египет, питам се сега дали не би трябвало да мислим вече за решение в региона с три държави, да оставим на страна заплахата пък от Иран. И какво да правим? Според мен, реалистично погледнато, трябва да се опитаме да упражним натиск върху а, а, палестинците. Ние им а, отпуснахме към днешна дата повече от 5 милиарда. Какво получаваме на среща, се питам. Благодаря ви. Вие почти две минути е, отнехте, а ви бе дадена една и сега ви се отдава възможност още да отговорите на реплика. Вижте, господин Ван Орден, аз не повярвах на ушите си. Какво искате да кажете вие? Че парламентът трябва да осъди мнението, решението на Генералната асамблея на ООН да, да се опълчи Европейския съюз е, е, срещу е, символа на международното право. Вижте, аз тук в парламента е, съм, съм чувал какво ли не. Е, е разбира се, в този случай е, палестинските действия бяха съзнателно, нарочно провокационни и в разрез, както казах, с поразумението от Осло, което предвижда урегулиране на конфликта с преговори. Как бихме могли да квалифицираме това действие на палестинската страна като а, целесообразно а, а, или а, сочещо пътя към, към решение? А онова, което се чува тук, до сега в тази зала, насърчава палестинската страна в напълно погрешна посока. Следващият Оператор госпожа Андерсън една минута. Благодаря много. Решението на израелското правителство да разшири нелегалните поселения на, запад, а, на западния бряг е провокативен акт. Това представлява агресивен акт, който а, за пореден път показва това, че това израелско правителство не е готово да спазва международното право и трябва да бъде осъдено. Да не говорим, че става дума за мерки срещу свързани с данъци за 100 милиона щатски долара. Това за мен не представлява взаимен взаимно уважение и зачитане на международните норми. А, за да се постигне решение, трябва да се спазват и от двете страни нормите на международното право и затова Европейския съюз трябва да оттегли всяка помощ, която предоставя, докато това не се постигне. Благодаря. Марек Сивеч. Благодаря. не само, че не ми харесват поселенията на Западния бряг, не ми харесват и едностранните е, мерки, но това е част от е, нормалното ежедневие, нормалното политическо ежедневие в Близкия изток. Времената са такива. Е, Израел използва всички мерки на разположение, дори тези, които не са правомерни между изстрелването на една а, атака и а, на ракета и а, засвирването на сирените има само 30 секунди. Една майка с три деца трябва да вземе решение, кое от трите да вземе на ръце и да тръгне да тича с него към обежището. Иначе може да не се спаси нито един от тях. Трябва да се вземе решение точно кое от всичко трябва да бъде осъдено. Ако няма диалог, няма да има напредък. В момента няма условия за а, диалог и Израел всъщност е изложен на атаки и гражданите му са беззащитни. Благодаря. Госпожа Мунис има думата. Благодаря, господин председател. Поздравления на съвета за смелото, смелата и храбра позиция, по повод решението на Израел да продължи да строи е, жилища. Ние сме против това в е, зоната Е1, изток 1, тъй като това нарушава териториалната цялост на Палестина и освен това застрашава 2300 бедуини, които живеят там, по-голямата част старци и деца, бежанци. Освен това, може да достигне и до зоната C1, където има строени с европейски пари, слънчеви колектори, които са животрептущи за палестинското развитие. Тук говорихме за споразумението между Европейският съюз и Израел. Ясно там се упоменява, че те не въжат за голандските възвишения, за западния бряг включително и източен Иерусалим и ивицата Газа. Това, което не е в границата на 67. Ние, разбира се, няма да пожертваме Израел, но моля да не жертваме и Палестина, както искат някои. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, съобщението на израелското правителство, че в отговор на решението на Генералната асамблея на ООН е, за статута на Палестина, е, е, за намерението на израелската страна да разшири селищата на западния бряг е изявление в разрез с международното право. Аз се обявява е, и нов план за заселване на е, района Е1, е, което би разцепило западния бряг на две, отцепвайки палестинската автономия от Ерусалим и обричайки на пълен неуспех опитите да се създаде палестинска държава. Женевската конвенция, <coughs> която вече бе спомената тук, е, е, възлага забрана на подписалите страни да заселват окупирани от тях територии. Ето защо аз подкрепям изявлението на съвета на министрите на Европейския съюз от миналия понеделник, съгласно е, което израелската страна трябва да се откаже от намеренци да заселва е, окупираните през 67 година територии, това число е, голандските е, височини, западния бряг и източен Ерусалим. Благодаря, господин Коферати, следва. Благодаря, господин председател. За пореден път трябва да кажа, че съм до някъде изненадан от обрата, който взема е, и този дебат, а и наскоро е, проведените от нас тук дебати относно отношенията между е, Израел и палестинската автономия. Ние сме за мир и винаги сме го заявявали недвусмислено. Като винаги сме се отнасяли с уважение към Израел. Знаем колко често Израел е бил обект на агресия, на насилствени актове и то срещу отделни негови граждани. Не бива обаче, за сметка на това, да проявяваме колебание. Е, трябва категорично да заклеймим е, последните актове на насилие. Е, според мен на колебливата позиция не би ни гарантирала успех по пътя към мира. Благодаря, госпожа Миранда. Има Обригада, президенте. Парабенс а Палестина. Благодаря, господин председател. Поздравление на Палестина за новия статут на държава наблюдател към ООН. Съобщенията на Израел, че възнамерява да разшири своите незаконни поселения, представляват международно изнудване. Тези селища са нелегални и неморални. Контролно-пропусквателните пунктове по границите, е, срамните закони, които са въведени, нелегалният бизнес, мерките за подчиняване на населението в тези региони, всичко в името на сигурността. Израел, дами и господа, многократно прескочи всички разумни граници. За мен това е безотговорно. Благодаря. Благодаря. Господин Ангоракис има думата. η καταψήφιση και η αποχή κρατών μελών της ευρωπαϊκής ένωσης από την πρόταση στη γενική συνέλευση του οηε въздържането на някои държави членки на Европейския съюз при признаването на статута на наблюдател на Палестина за пореден път показва империалистичното отношение на Европейския съюз Оне и НАТО към останалите части от света. Израел продължава агресивно да атакува, разширява своите поселения, опитва се да засели нови хора в нови зони в отговор на резолюцията на ОНЕ. Крайно време е да изразим своята солидарност към палестинците и да ги подкрепим в усилията им да изградят една жизнеспособна палестинска държава с столица в Иерусалим и да се сложи край на разширяването на поселенията и да се изнесат всички заселници. но беженците трябва да бъдат върнати така, както се иска от не. Благодаря. Иво Вайгъл има думата. Вероятно, такшне разправе нисо примерен час, нити примерен... Благодаря, господин председател. Може би дебат като този не е най-уместната трибуна за лични декларации, но така ли че ще направя лично изявление. През последните месеци посетих неколкократно Израел и винаги съм излизала от убеждението, че съм защитник и на двете страни. Може би даже ме блазни идеята един ден да бъда посредник. Смятам, че те просто не си говорят едни с други. Няма взаимодействие, няма диалог, няма добра воля, политическа такава. Всяка връзка е възможна и тук е възможна връзката, тъй като гражданското общество в Израел и в Палестина са, е в връзка едно с друго. Хората се познават, общуват. Всеки ден всъщност има случаи на маси в кафенета, където израелци и палестинци пият кафе. Това, разбира се, е опростено виждане, но в по-голям план перспективата е, че политиката не следва реалния живот. Благодаря. Господин Лансбергис. Президент, е, благодаря, господин председател. Наблюдавайки в продължение на години не само трагичното развитие на обстановката на място, но и дискурса на, на политиците, наблюдавайки ги отстрани, човек не може да не усети е, е, известно противоречие между абстрактния характер на разговора – и а, тежката реалност на, на терена. Толкова много, прочим, се говори за, за Палестина, за, за палестинците, но за коя Палестина и за кои палестинци става дума? От географска гледна точка, най-малко, по-настояще имаме две Палестини е, с а, два управляващи елита и, и, и съответните лидери. И ако те легитимно представят части от а, палестинския народ, хайде да се запитаме кой а, говори от името на палестинските бежанци. Е, може би е време да седнем и да помислим. А, да не си губим времето с празни приказки. Палестина да била призната. Коя Палестина да се признае? А, на а, Абас или на Хамас? Хамас признава ли Абас като а, е, а, е, е, законно избран министър-председател? Нека да погледнем нещата в реалната им светлина. Късанам szépen, most Благодаря. Господин Мърфи има думата. Благодаря, господин председател. Представителя на Върховния представител на Съюза ни осведомява, че посланието на Европейския съюз никога не е било по-ясно. Но да видим какво е посланието произлизащо от мнозинството от парламента, а и от съвета. Едва преди два месеца парламентът гласува за поставяне на ново ниво на търговските отношения с Израел. Утре ще приеме резолюция, която критикува част от действията на Израел. И на мен ми се струва, че ясното послание е все едно и също към израелското правителство, бе не бойте се, ние ще ви критикуваме на думи, но на дело нищо няма да направим и това вече не стига. Трябва незабавно да бъдат прекратени всички, да бъде спряно прилагането на всички спогодби между Израел и Европейския съюз. С заселването на района около Ерусалим фактически се опоручават всякакви опити за създаването на палестинска държава. Е, е, не може е, да, да се очаква решение с две държави, докато все така господства империализма и капитализма, който ни отвежда към все нови и нови бантостани. Трябва да се даде възможност на палестинския народ да заяви своята демократична воля, да се обедини с израелските работници и е, бедните слоеве от населението. Само чрез такава международна солидарност може да се постигне решение е, на, на конфликта е, рамо до рамо. Една Палестина със столица Ерусалим и един социалистически Израел. Господин фан. Дален има думата. Благодаря, господин председател. Много думи се казаха, но от самото начало Израел е живял в страх и терор. Израел не търси война като самоцел. А днес Хамас в южната част на ивицата Газа и Избола в северната им обстрелват с терористични атаки Израел това не е облагодетелства и самата Палестина, защото какво може да направи Израел в отговор? Да реагира. Какво ние трябва да направим? Как ние трябва да реагираме? Да се обърнем към Хамас с изискване да спре терора. Тогава, наистина, можем да изискаме и от Израел да се върне на маста на преговорите, но Хамас трябва да прекрати сега и веднага действията си. Мощ Савела Господин, госпожа Савела. Благодаря, господин председател. Нека да напомня на всички, че новопостроените жилища не са построени на чисто, а там, където е договорено. Даже тази договорка бе от времето на президента Клинтън. С други думи, това не е незаконно действие. Позволете сега да се обърна към нашият парламент и да повдигна въпроса за политическия отговор, който дава Израел с цел да напомни на палестинците, че диалогът следва да бъде подновен. защото само чрез диалог може да се постигне разрешение на проблема, включая и на конфликта между Алфатах и Хамас. Ако погледнем нещата в тази светлина, ще разберем реакциите на Израел. Те са всъщност едно напомняне за нуждата от диалог. Благодаря. Господин Мигалски има думата сега. Dziękuję panie przewodniczący za tę możliwość wypowiedzi. Я признам, че пан... Благодаря, господин господин председател. Благодаря за тази възможност да се изкажа. Господин Мърфи напуска залата, но именно на него исках да реагирам, защото знам, че той е силно ангажиран по отношение на Казахстан. Приветствам неговата активна дейност, макар и да не съм съгласен с идеологичните му позиции. Знам, че той се занимава и с нарушенията на правата на човека в, из... в Азия, но защо е толкова антиизраелски настроен? Това се вижда от много време насам. В Европа има антиизраелски настроения, антиеврейски настроения, левичарски настроения. Защо всички лоши неща в Близкия изток – се твърди, че се държа, дължат на Израел. Не е разумна тази критика. Господин Брок. Ich bin provoziert worden durch die Bemerkung, die von der äußersten Linken kam. Извинявам се, действително сметнах, че изказванията на крайно левите сили в залата бяха твърде провокативни, беше необходимо да реагирам. Нека да се върнем в началото. Споразумението от 1967 година, необходимостта да се проведат спешни преговори сега с съдействието на Европейския съюз. Същевременно обаче да се търси решение в една социалистическа Палестина. Единственият за тях за изказалите се възможен вариант, в който Хамас се разпорежда и заличава всички свои противници от лицето на земята. Това ли е вашата визия за бъдещето на Палестина. Престанете с тази комунистическа омраза срещу всичко, което не е социалистическо. в крайна сметка, демокрацията е точно... правата на човека са толкова далече от дясно, от крайно десните позиции, колкото са и от дясно, крайно левите позиции по процедурен въпрос. Господин Брок и Николци на други тук просто се самозабравят, забравяйки за реалността, за суровата реалност, която търпи ежедневно палестинския народ. Убийствените нападения от израелска страна, геноцида срещу палестинците, това са факти – Нашата позиция е ясна. В Близкия изток и двата народа могат да съществуват съвместно в рамките на две напълно независими държави. Нека сложим край на популистската пропаганда. Моля, председателят, моля ви, председателят отнема думата на оратора. Уважаеми колеги, до сега разискванията бяха по темата и мисля, темата е изчерпана. Моля, следователно, съветът да обобщи и да коментира някои критични бележки. Благодаря, господин председател. Мисля, че в заключенията на съвета на външните министри миналия понеделник не оставят сянка на съмнение. Те са категорични, недвусмислени. Тези заключения, наред с заключенията от миналия месец май, мисля, двата документа е, съставляват категорично послание към двете заинтересовани страни в региона. Е, послание за позицията на Европейския съюз, що се отнася до урегулирането на израело-палестинския конфликт. Ето защо, господин председател, аз няма да излагам за пореден път позицията на Европейския съюз. Тя е, тя е пределно ясна, тя се съдържа в посочените от мен заключения на съвета. В основен интерес на Европейския съюз е да е, подкрепя мира и демокрацията навсякъде в регион. Стратегически приоритет за Европейския съюз е, е да способства за слагането край на този дългогодишен конфликт, който занапред, ако не бъде урегулиран, ще подронва мира и сигурността по южните граници на Европейския съюз. Не можем да мислим за устойчив мир, докато въжделенията на палестинския народ за държавност и суверенитет, както и въжделенията на израелския народ за сигурност, не бъдат удовлетворени чрез един изчерпателно договорен и всеобхватен мир, основаващ се на две държави в региона. Европейският съюз препотвърждава призива, отправен на 29 ноември към министър-председателя на Таняхо и президента Абас, призив да работят за урегулиране на израело-палестинския конфликт, да положат нови усилия за това. И едната и другата страна вече е заявявала готовността си да встъпи в преки преговори без предварителни условия. И ние убедително призоваваме двете страни да сторят това. И възнамеряваме да съдействаме и на двете. Както и на Съединените щати, в това число в рамките на квартета и други е, страни от международната общност с цел постигането на трайно решение. Благодаря, господин председател. Благодаря. Practically all, all the parliamentary fractions... Всички парламентарни групи е, предлагат свои текстове е, на изявления. Те ще бъдат обсъдени и гласувани утре. Гласуването ще се произведе утре по обед. Следващата точка в дневния ни ред е отново изказване от името на върховния представител